Добре дошли на следобедното ни заседание. Ще продължа на шведски. Така че моля онези, които не разбират шведски, да си сложат слушалките. Надявам се, че сте прекарали приятно обедната почивка и сте успели и да хапнете. Преминаваме към втората част на днешната конференция първият кръг от разисквания. Председателят се прекъсва. <clears throat> Преди да ви обявя темата, нека видя дали госпожа Пияти Кайнен вече е тук. Първият кръг от разисквания е посветен на темата Жените в политиката, насърчаване на равенството между половете сред политиците, в парламентите и в правителството. Във втория кръг от разисквания ще говорим за насърчаването на равенството между половете в законодателството на ниво Европейски съюз и на национално ниво. Тогава към нас ще се присъедини госпожа Рединг. Но първо ще дам думата на госпожа Фиети Кайнен, Имаме още двама оратори, които не можаха да се изкажат сутринта, а за всички от тези, които искат да се изкажат днес след обед, процедурата е същата, както и сутринта. Сега давам думата на госпожа Пиети Кайнен. Тя бе докладчик по един много важен доклад, прият с голямо мнозинство от парламента. В този доклад се разглеждат възможностите за засилване на присъствието <clears throat> на жените в процеса на вземане на политически решения. Госпожо Пяти, Пиатикайнен, имате думата. Благодаря ви за любезните думи и за доброто взаимодействие между нас. Благодаря и на националните парламенти за доброто взаимодействие, което установиха с нас. В течение на годината то бе много полезно. Много полезни бяха коментарите на националните парламенти. Първо, Нека започнем с заглавието на доклада. Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения, качество и равенство. Това заглавие не предполага, че жените вземат по-добри решения от мъжете, но то не предполага, че те вземат и по-лоши решения. Не може да се каже за нито една от двете страни, че е по-добра от другата. Всичко зависи от конкретната личност. Компетентността не зависи от комбинацията на хромозомите. Не зависи, с други думи, от пола ни. Няма също и доказателства за това, че опитът на жените, техните квалификации и умения са по-малко ценни от тези на мъжете с формулировката качество се намеква, че трябва да отчетем в процеса на вземане на решения опита на жените. А формулировката равенство означава, че правата на жените са права на човека – Повтарям, правата на жените са права на човека. Повтарям това, защото в разискванията си често се питаме дали трябва да се предоставят на ниво законодателство едни и същи гаранции за правата на жените и за другите права на човека. Що се отнася до правата на човека, то е ясно, че не бива да се упражнява дискриминация, на признак цвят на кожата, религиозна принадлежност или сексуална ориентация. Но като че ли правата на жените и въпросът за това дали те следва да се поставят на едно и също ниво, както правата на човека, все още се обсъжда в политическите разисквания. Жените не са достатъчно добре представени в процеса на вземане на политически решения в Европа. Няма да повтарям статистическите данни, запознали сте се с материалите. Те ясно показват, че на ниво общинско управление, на национално и европейско ниво изоставаме с осигуряването на достатъчно участие на жените. Същото въжи и за председателите на парламентарни комисии, за различните нива на изпълнителната власт. Жените не са достатъчно добре представени. И проблемът се свежда не само до цифровото си изражение. Става дума и за разделение на ниво иерархия. Мъжете нерядко упражняват контрол върху ресурсите. Министрите на финансите, по въпросите на промишлеността, министър-председателите са мъже. А жените нерядко се оказват в положение, в което трябва да отговарят за образованието, социалното осигуряване, за въпроси свързани с екологията. Тоест, те не отговарят за разходването на ресурсите и това ги поставя в неравнопоставено положение. Трябва да се посветим на въпроса за недостатъчното представяне на жените в политиката. Трябва да разгледаме въпроса за това в кои <clears throat> области са представени по-силно жените. И третият въпрос е дали жените могат да действат самостоятелно, да излъчват, така да се каже, своя светлина като слънцето. да се спрем върху дружествата. Председателят е мъж, да речем, и тримата заместник-председатели са жени. Жените винаги или доста често са в позицията на вице или заместник, директор, председател и така нататък. Когато разглеждаме въпроса за равенството, трябва да говорим не само за цифровото му изражение. Трябва да говорим за това, кои постове се заемат от мъже и кои от жени. Т.е. трябва да правим разлика между същинските ръководни позиции и позициите на заместник. Какви са моите предложения? за бъдещето. При всички положения стратегиите ни трябва да са последователни и да обхващат различни области, тъй като трябва да се отчетат различни фактори като например нагласите на мъжете и жените, образа на мъжа и жената в средствата за масово осведомяване, възможностите за жените за равнопоставено участие, положението в семействата, нормативната уредба. Първият кръг от въпроси е свързан с така наречената насърчаваща среда. Среда, предоставяща възможности. Тези въпроси са свързани с въпроса за това доколко обществата дават възможност на жените да участват наравно с мъжете. Така, например, заплатите на жените все още са по-низки от тези на мъжете. Има разделение между половете в онези отрасли, в които работят повече жени, трудовото възнаграждение обикновено е по-низко. Жените в по-голяма степен поемат отговорността за семейството и децата жените обикновено по-дълго остават вкъщи, за да се грижат за семейството и децата. И поради това изостават в професионалното си развитие, не се индексират съответно и заплатите им. Жените също така нямат възможност наравно да участват в политическия живот с мъжете. Сред по-възрастните жени възниква въпросът за размера на пенсията. Ако жената по-дълго е стояла в къщи по време на професионалния си живот и е получавала по-ниска заплата в сравнение с мъжете, то е по-вероятно и пенсията и да е по-ниска. С други думи, економическият фактор играе важна роля – също толкова важна, колкото и политическият. Вторият кръг от въпроси е свързан с структурата на обществото, с услугите, които предлага едно общество. Ако то не предлага услуги, насочени към грижи за възрастните и зависимите, болните хора, то е много вероятно грижите за тези хора да паднат върху плещите на жените. И като се има предвид економическото положение в Европейския съюз, според мен е много важно да започнем разисквания за социалното измерение, за това как то е залегнало в договорите и в законодателството на Европейския съюз. Европейският съюз е длъжен да гарантира на всички свои граждани, мъже и жени, едно тяхно основно право, а именно – правото им на доходи и на основни обществени услуги. Разбира се, положението е различно в различните държави членки. Трябва да се прави разлика между различните социално-осигурителни системи и системи на обществени услуги. Не мисля, че в близко бъдеще ще можем да си създадем пълна представа за системите в отделните държави членки. Но трябва въпреки това да постановим още от самото начало, че нуждаещите се граждани трябва да имат право на доход. А що се отнася до частния сектор – какво трябва да се направи, за да се преодолее разликата в заплащането между мъжете и жените? Накратко ще се спра върху положителните мерки. Тази сутрин вече бе споменато, че трябва да се направи анализ на мерките, които се предприемат за насърчаване на участието на жените – по места в отделните дружества. Изборните позиции. Трябва да се прави разлика между изборите за Европейски парламент, общинските избори и изборите за национални парламенти. Отправната точка в нашия доклад са политическите партии. Според нас те са в основата на демокрацията и на политическите мерки. Затова трябва да се осигури равнопоставеност между мъжете и жените, първо на ниво политически партии. Би следвало според нас да е задължително политическите партии да заложат в правилниците за дейността си, в манифестите си, принципа на равенството. Т.е. когато те излъчват кандидатури, би трябвало да осигуряват равно участие за мъжете и жените. И това следва да въжи за всички политически партии, било то за европейските политически партии или за националните. Зачитането на принципа на равенството следва да бъде необходимо условие за предоставянето на финансиране на политическите партии. Вторият кръг от въпроси е свързан с изборите и изборните длъжности. Не веднъж сме обсъждали въпроса за квотите, за преференциалното третиране в рамките на избирателната система. Трудно е обаче да се въведат общи квоти, тъй като са различни избирателните системи в отделните държави. Но поне може да се въведе системата на редуване на кандидатури на мъже и жени. Когато се гласува за отделни личности трябва да се осигурят равен брой кандидатури на мъже и жени. Но и това не е достатъчно. Трябва на национално и на европейско равнище да се въведат общи практики и общи правила. Жените получават по-низко трудово възнаграждение. За тях е по-трудно да финансират предизборните си кампании и за да се насърчи участието им в изборите, трябва да се предприемат положителни действия. Трябва да се осигури преференциално третиране на жените кандидати. Това не означава, че трябва да се изместят изцяло мъжете. Трябва да се постигне баланс. Не е възможно мъжете кандидати да са в центъра на общественото внимание, да получават най-високо финансиране за кампаниите си. Жените също трябва да участват наравно с тях в процеса. Какво сме направили до този момент? Аз лично заедно с моите колежки от Финландия отправих писмо до финландските политически партии. Запитах ги в това писмо какво смятат да предприемат по въпроса. Мисля, че всички други държави членки могат да направят същото, могат да запитат политическите си партии какво смятат да предприемат А що се отнася до изборите, до предстоящите избори, възниква въпросът за това как можем да подкрепим, да насърчим сътрудничеството между организациите на жените. В някои държави членки вече има много добър опит с организациите на жените, било то в политическо или в идеологическо отношение. Създадени са много добри платформи за размяна на мнения, по въпросите на равенството и качеството. Това са платформи, които подкрепят жените кандидати на изборите. Тези платформи доказаха, че могат да функционират успешно. Защо не се получим от този опит? Защо не създадем платформи на организациите на жените в държавите членки, които да си сътрудничат с политическите партии, така че преди изборите жените кандидати да получат необходимата подкрепа, да получат национално и европейско финансиране за предизборните си кампании. Наближават следващите избори за Европейски парламент. Всъщност комисията би трябвало да финансира действия насочени към осигуряването на равно участие на мъжете и жените. Комисията трябва да предприеме общо европейска кампания – Следва да се създаде платформа, която да даде възможност за сътрудничество между организациите на жените от отделните държави членки, която да даде възможност и на кандидатите за Европейски парламент да обменят информация помежду си. Необходим е подобен европейски портал, на този портал следва да се качат вече извършените проучвания за провеждането на предизборни кампании, за ролята на жените в предизборните кампании до този момент, за механизмите, които са били използвани за насърчаването на участието на жените. Нещо още по-важно когато говорим за социалните медии, наистина ще ни е необходим портал, който да даде възможност на жените, на организациите на жените от цяла Европа да установят контакт и да си обменят идеи за провеждането на предизборни кампании. Нека сега преминем към изборните длъжности. И тук възниква и въпросът за квотите. Препоръчваме нещо, което сме разисквали с органите на парламента, а именно да се въведе набор от правила, както за Европейския парламент, така и за националните парламенти. Съгласно тези правила, следва да се осигури равенство между мъжете и жените, когато става дума за изборни длъжности. За да се преодолее сегрегацията на признак пол, трябва в рамките на определен срок, 10 или 15 години, да се редуват кандидати мъже с кандидати жени. На ръководни постове да се назначават мъже и след това жени. Имам предвид, например, постовете на председатели на парламентарни комисии. Когато гласуваме за заместник-председатели на парламента, за председатели на парламентарни комисии, трябва да осигурим равенство между половете. В момента ние тук, за съжаление, сме далеч от принципа на равенството, що се отнася до заместник-председателите ни. позициите, за които се излъчва кандидатура. Тук положението е по-различно. Имам предвид Европейската служба за външни действия и нейните представителства и други позиции в управляващите органи на Европейския съюз. Що се отнася до тези позиции, за които се излъчва кандидатура, също трябва да се осигури равенство между половете. То е от значение с оглед на решенията, които ще се вземат и предложенията, които ще се представят в бъдеще. Какво предлагаме конкретно? Предлагаме да се предприемат положителни действия както на ниво комисия и Европейски парламент, така и на други нива ще трябва да се предприемат, да, извинете, да се организират обучения по лидерство, например. Така ще се даде възможност на жените да усъвършенстват уменията си като ръководители, така няма да се окажат в неравностойно положение, когато предстои да се излъчват следващите кандидатури. Предлагаме също така всяка държава членка да излъчи кандидат мъж и кандидат жена за комисар. не е възможно председателят на комисията да осигури равенство между половете при назначаването на комисарите, ако не се осигури равенство между половете още при излъчването на кандидатурите. Държавите членки излъчват свои кандидати за управляващите органи на Европейския съюз. Има такива постове, за които държавите членки излъчват кандидатури. Предлагаме също за тези постове държавите членки да излъчват по един кандидат мъж и по един кандидат жена. В противен случай ще има много голяма разлика между броя на мъжките и женските кандидатури. Текстът съдържа и много други предложения. Но за да имаме време за разисквания, ще ви запозная само с това, което планираме в краткосрочен план. Изпратихме писмо до председателя на парламента, за да привлечем вниманието му към нашите предложения. Изпратихме писмо и до господин Ван Ромпой. Въпросът за равенството между половете никога не е бил обсъждан на високо равнище в съвета. Предлагаме на господин Ван Ромпой той да бъде обсъден на високо ниво. Комисията излезе със свое становище по докладите на парламента. Извършваме работа и на ниво политически партии и парламентарни комисии. Целта на тази ни работа е процедурите и правилата в бъдеще да се променят, така че да се осигури равенство между половете при излъчването на кандидатури за постове в структурите на парламента. Предлагам провеждането на кампания под надслов Сътрудничество 50 на 50. Членовете на парламента следва да участват в тази кампания трябва да се създадат и съответни групи, които да провеждат кампанията на ниво национални парламенти. Тя може да ни послужи за връзка с платформата на организациите на жените в Европа. Можем да проведем редица неофициални мерки. Ако се провеждат действия едновременно на ниво Европейски съюз и на ниво национални парламенти, ще можем да осъществим един добър обмен. Ще знаем какво се прави в държавите членки. Трябва да започнем да провеждаме кампания за излъчването от страна на държавите членки на поне един кандидат мъж и един кандидат жена за поста членове на Европейската комисия в навечерието на предстоящите европейски избори. Трябва да започнем и кампания за равно представяне на мъжете и жените по време на предстоящите европейски избори. Много ще е важно да бъдат подкрепени кандидатите жени. Особено ако нямат достатъчен опит. Много ви благодаря за вниманието. Имам още какво да споделя с вас за доклада, но за да имаме време за разисквания. Ще спра до тук. Мисля, че успях да ви дам обща представа за работата ни. Благодаря. Благодаря, госпожо Петикайнен. Наистина е чудесно и много обстойно се спряхте на основните въпроси във вашето експозе става дума за доклад, който е прият от пленарния състав на Европейския парламент. Това са съвсем целенасочени мерки, които се предлагат за постигането също на конкретни цели. Не зная как би било най-добре да процедираме вие не представихте абсолютно всички детайли, които са, е, съдържат в този доклад е, тук, но ние сме го чели и знаем, че всичко в него е изключително интересно и много важно и го препоръчваме. И така, сега преминаваме към дискусията. Надявам се, че госпожа Петикайнен има възможност да остане, докато е, слушаме въпросите и коментарите от залата. Пет са изказванията, които сме записали до този момент. Няма да налагам някакви някаква е, скандинавска система на регламент за изказването, но все пак моля всички да бъдат е, кратки. Госпожа Там, първо. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря за възможността да взема думата. Докладът бе много интересен, но всъщност на мен ми се искаше да поговоря за нещо, което се каза при предишния панел. Нашият колега от Полша постави въпроса за това, че жените не се представят и не са включени толкова активно в е, предаванията и е, материалите на медиите. Може би си струва да помислим за това. Как бихме могли да получим трибуна е, на еднаква основа с мъжете, защото значението на образователните кампании, на информационните кампании при... расте. Естествено, че когато става дума, да кажем, за въпроси свързани с военната служба, с е, държавната сигурност или изобщо сигурността в една държава, тогава жените не са чак толкова добре информирани и не са непременно с експертни познания, но те знаят много, например, за социалната система, за социалната политика, за здравеопазването. В е, нашата комисия, в е, парламента, има девет жени, които са членове именно на комисията по социалните въпроси. И както преди това в първото си изказване споменах, ние сме общо 19 жени в нашият парламент в Естония. Струва ми се, че понякога, особено в трудни преговори с Русия, жените биха били по-добри преговарящи от мъжете. Позволете ми сега да дам думата на госпожа Амата, Тидо от Гърция. Много благодаря за това, че ми давате думата още веднъж. Презентацията, която току-що изслушахме, бе блестяща. Равнопоставеността между мъжете и жените в Евросъюза сякаш бе обект на свръхрегулиране, особено в това, което се е свързано с участието на жените в процеса на, политическо, на вземане на политически решения. И въпреки това свръхрегулиране на практика нещата не се получават, както чухме днес сутринта при дебата от предишния панел. Има такава неравнопоставеност в националните парламенти и в Европейският парламент включително. Така че, за да има повече жени на трудовия пазар и в политическите органи, би трябвало да направим нещо за по-лесното съвместяване на личния и професионален живот. Защото видяхме, че това е основната пречка и това е началото, от което трябва да тръгнем, за да могат жените по-лесно да взимат решение за политическа кариера. Аз мога да дам следният пример, тъй като аз произхождам от страна, където жената традиционно се занимава с къщата, с домакинството. Аз самата съм женена и имам три деца. Така че изборът вече бе направен. Изборът вече бе направен и в моето семейство, и в семействата на много други жени. Така или иначе, обаче, в моят конкретен случай, мъжът ми също реши да поеме част от грижата за семейството, за да мога аз да започна да работя вън от къщи и накрая да се ангажирам и с политика. Това обаче е моят конкретен случай, може би това не е случаят, както чухме от колегата от Естония в други случаи. Днес обаче в Гърция, например, нещата се променят в парламента, за разлика от правителството. За съжаление, в правителството има само две жени в момента. Ани Подимата, например, е един пример за женско представителство в Европейския парламент, тъй като тя е жена една от 22-мата депутати, които Гърция има в Европейския парламент. Женското представителство из тези 22-ма, разбира се, не е достатъчно. Изискването за квота не е спазено. Демокрацията обаче всъщност се основава на избрани от партиите кандидати. Следователно, от партиите трябва да започне желанието за по-широко застъпено женско представителство. Настоящата криза е криза на капиталистическия ред, на капиталистическия строй. И тази криза най-много удря по жените. Това не бива да го забравяме. Трябва да го съизмерим към нас самите, защото има определено подчертана връзка между економическата криза и положението на жените в момента. Миналата седмица, например, в Гърция, с изненада прочетохме в пресата, че квотите ще бъдат заличени за фирмите, опериращи на частния пазар – ще бъдат отменени квотите за този вид фирми в нашата страна, защото по силата на приятият закон през 2000-та година тази квота не е дала желаният резултат. Не отменянето на квотите обаче, според мен, е определено стъпка назад. Не трябва да отстъпваме, трябва да настъпваме. Знам, че нямаме много време и че трябва да съм кратка, за да дам възможност и на други колеги да се изкажат. Затова искам да приключа с благодарности и с израз на надежда и оптимизъм към тези европейци, които особено обитават южната част на континента да се получат от гръцкия пример. Гърция бе наричана с какви ли не имена напоследък в е, световната европейската преса. Това е друг въпрос, обаче медиите няма сега да ги обсъждам, нямаме време. Просто обаче в заключение позволете още нещо свързано с нашето днешно заседание и с усилията, които полагаме. Важно Важен е днешният ни обмен, важно е усилието, което полагат конферентните преводачи, за да може всички, които ни слушат, да ни разбират. И сега, отнасяйки се към конферентните преводачи, мисля, че тук трябва да наложим квота за мъжко участие, защото гледам, че има повече дами в кабините. Благодаря. Благодаря. все пак е, сега влизам в ролята си на лош е, скандинавец и налагам е, регламент от 3 минути за изказванията, така че всеки от вас, който желая да вземе думата, да може да я получи, а после госпожа Петикайнен да може да коментира вашите изказвания или да отговори на въпросите. Давам думата на следващият, записал се за изказване. представителката на Турция. Да, благодаря ви много. Тъй като ме вълнуват особено много проблемите на а, заедостта сред жените и младите хора. Ще ви кажа, че от 2010 е, година, септември, след е, изборите за парламент, е, Комисията за правата на човека, която отговаря и за равенството на половете, непрекъснато посочва необходимостта от специални мерки за защита на младите хора, на децата, на жените, на всички, които ние наричаме уязвими групи в обществото. Жените, за съжаление, са една много съществена част от е, тези е, уязвими групи в обществото, защото е, съществува неравенство между половете. Опитваме се да проведем една национална партия, е, кампания, е, в която да включим е, колкото е възможно повече хора в Турция, независимо от тяхната партийна принадлежност. Има е, много проблеми, не само сред младите жени, сред девойките, но и сред по-възрастните жени, бихме могли да кажем, че около 98% от жените са в крайна сметка засегнати по някакъв начин. Или от економии, съкрещения, или от дискриминация в професионалния и в личния живот. Това представлява една солидна част от населението би трябвало да започнем с една много силна образователна политика и кампания, която да обхване и децата в най-ранната им възраст, така че да наложим принципите на равенство между половете за да а, се преборим срещу това ужасяващо явление насилие, семейно насилие, битово насилие срещу жените. Е, има множество е, разпоредби в е, законодателството, включително и в Конституцията, които би трябвало да гарантират правата на всеки гражданин, но времено реалността и практиката в множество семейства и в различни сектори показва такма обратното. Дали имам още една минута? Пита а, ораторката. Да, моля ви, продължете, разбира се, а, макар че регламента трябва да се спазва. А, много важен проблем поставя и осигуряването на а, самонаетите жени, на хората, които работят като самонаети на пазара на труда. Е, за съжаление, е, и заплащането е много често е, по-низко, когато става дума за жена и социалното осигуряване, съответно, е много по-неблагоприятно, отколкото това при мъжете. А жените именно са тези, които се грижат и за децата. Когато става дума за жени предприемачи, е, условията за отпускане на микрокредити са много важни, но забелязваме и тук известна е, дискриминация е, при условията, по отношение на условията, при които се отпускат тези микрокредити. Около 19% от е, е, жените на млада възраст е, са е, безработни и могат да се възползват в минимална степен от социалната система. И така на национално равнище Турция е, желае и прави усилия да насърчи е, развитието на жените и в професионално отношение и да им осигури същите права, както и на мъжете. И аз много се надявам, че тази тенденция ще се наложи и в отделните региони и по места. Ние се опитваме да действаме в съответствие с международните норми. Благодаря ви. Надявам се, че няма да се случва пресрочване на регламента с две минути, както сега. А сега представителката на Словенския парламент. Благодаря. През 2011 година имахме избори. Една трета от избраните са жени в парламента и 40% от председателстващите различните парламентарни органи и комисии са жени. Значи, думи, с други думи, има напредък, но има и проблеми. Особено сред броя министри. Министрите без портфолио са всъщност най-често жени. Знаем каква е реалността, знаем и каква трябва да бъде, но трудно човек постига изпълнение на поставените цели. Особено когато има недоразбиране, а и особено когато се вземе предвид неравнопоставеността на нашите социални роли, на биологическите ни, биологически заложените у нас социални зони, роли. Понякога, например, жените поставят въпроса за това колко разнолики и разнообразни са задачите, които жените изпълняват в обществото. От друга страна, в различните политически и социални дебати, чуваме от устата на мъже в повечето случаи различни стереотипни мнения, свързани с нас, с нежния пол, предвид предвид, например, имам предвид, например, начин на поведение, който аз, към който аз се придържам, защото съм жена по-емоционална, по-малко рационална и така нататък. Това е, разбира се, източник на проблеми, защото знам, че тук сме се събрали различни жени от различни общества, държави и култури. Но в моята държава, в моята традиция, в културата на моята държава съществува и критично отношение на жени към жени. Има жени, които критикуват жените и така се получава, че жените от една страна са жертви, а от друга страна мъчителки. Не знам дали има разрешение, може би има и вие го споменавате в вашия доклад, а именно да се създаде мрежа на взаимовръзки между жените не само в една държава, в едно общество, а в глобален мащаб. Благодаря. Госпожа Ломоро от Италия има сега думата. Благодаря, ще се опитам да се вместя във времето си за изказване. Днешната проява се провежда в условия на тежка економическа криза, когато си поставяме въпроси във връзка с бъдещето на Европа. Няма да можем да изградим Съединени Европейски щати без да отчетем и южноевропейските държави, без да отчетем и ролята на младежите и жените в обществото. Знаете какво е положението в Италия. Наближава краят на настоящия политически мандат. 41,2% от членовете на парламента са жени. Има и няколко жени сенаторки, назначени пожизнено. С това искам да кажа, че не започваме от нулата, що се отнася до равенството между половете, но и същевременно все още не сме постигнали изцяло задоволителни резултати. В Камерата на депутатите има комисия по въпросите на равните възможности. Тя съществува от 2003 година насам. Вече са постигнати значителни промени, но трябва да се работи и по условията, които се предоставят на жените. Седем от нашите депутатки, например, по време на този мандат родиха деца. Трябва да се работи така, че да се отчетат промените в живота на жените на законодателно ниво и на други нива например при разпоредбите за отпуските, за осигурителните вноски и други. Искаме жените да участват по-широко например в управлението на дружествата листвани на борсата. В Италия вече са предприети мерки, които със сигурност ще се развият в положителна насока и е, благодарение на оказаното въздействие отвън. В приятия от парламента текст се е, визират, както вече чухме, изборните длъжности, трябва да се осигурят равни възможности за участие в управлението в целия Европейски съюз, но трябва да приложим подхода отдолу нагоре. Тази година приехме и много важни разпоредби за финансирането на политическите партии – съгласно тези разпоредби следва да се отегли финансирането на онези партии, които не зачитат в достатъчна степен принципа на равенството между половете. Участието на жените в политиката е гарант за качество на вземаните решения. В Италия действат редица нормативни разпоредби, които действат и на ниво Европейски съюз. Имаме и съответната разпоредба за политическите партии. Европейският съюз също трябва да внесе своя принос за постановяването на равенство между мъжете и жените. Please представителката на полския парламент. Е, в бързо телеграфичним скруче представи... Благодаря ви. Ще се опитам да спася времето. Аз съм член на Полският сенат, работя в комисията за е, правата на гражданите и семейната политика. Е, всъщност, е, ние сме основният орган, който в рамките на е, двукамерната парламентарна система отговаряме за тези въпроси. Нека да кажа веднага, че е, промените в избирателното право засегнаха и изготвянето на, е, на списъците, е, в които се издигат кандидатурите за избирите е, когато става дума за местни избори, участието на мъже и жени би трябвало да бъде е, най-малко 35% за представителите на един и на другия пол. В случаите, в които има а, избирателни списъци, а, които се отклоняват от тази норма, съответните партии и а, формации не се регистрират за участие в а, изборите. При предишните избори нещата не бяха така, а, но това естествено се отразяваше и на е, участието на жените в, е, при предишните списъци имаше около 10%, е, докато сега участието на жените е около 20% в парламента. Бе създадена, освен това, и една програма за борба срещу домашното насилие. Е, която предвижда е, по-ефективни мерки за защита срещу е, домашно насилие. През 2009 година полското правителство реши да се присъедини към конвенцията срещу домашното насилие така че е, първите стъпки вече са направени. Има една такава официална декларация и в най-скоро време ще бъде ратифициран и съответния акт за присъединяването на Польша към конвенцията. А що се отнася до а, е, действията във връзка с а, е, сексуално насилие, с изнасилвания и е, наказателния състав, който се предвижда в законодателството, е, в наказателния кодекс е, за на престъплението изнасилване, там се подготвят също сериозни изменения. И така, дори и да има определени така, доказателствени средства, които да говорят за, да кажем, противното на това, което държи е, жертвата. Процесът не би могъл да започне без съгласието на пострадалата или съответно на жертвата. Така че е, тук ще се облегчат е, условията за провеждане на подобни съдебни производства. Много важно е, естествено, когато говорим за равенство между половете, да се погрижим да създадем съответните е, условия, така че жените спокойно е, да могат да работят и да знаят, че децата им са в сигурни ръце, в детски градини, в детски ясли. Е, ние полагаме е, в последните години особени усилия за професионалната квалификация, за добрата подготовка и гарантирането на квалифициран персонал в тези заведения. Така че е, това вече е една гаранция за едно по-добро професионално е, участие на жените в економиката, в политическия живот. Нека накрая да добавя, че всяка година ние провеждаме Конгрес на жените в Полша. Това, тази проява се подкрепя и от нашият министър-председател, от нашият президент и през тази година отново разчитаме на много голямо участие. Благодаря ви. Госпожа Албени има думата сега. Tack så mycket för ordet. I Sverige har vi nästan en jämställd eh, både riksdag och regering. Благодаря ви. В е, правителството на Швеция междувременно вече сме постигнали е, така желаното равенство между половете. Е, създадени са необходимите условия и в е, детските заведения, така че мъже и жени могат спокойно да настаняват децата си в тези заведения и да мислят за професионалната си кариера без тревога за бъдещето на децата. По отношение на листите за участие в е, изборите също сме установили необходимото равновесие. Създават се и допълнителни условия, като например е, поне за депутатите е, седмици, в които парламентът не заседава една работна група под егидата на председателя на парламента се занимава именно с въпросите за подобряване на условията на труд, най-вече на жените в парламента. Всичко това допринася за едно по-уравновесено участие на жени и мъже в политическия живот. Постигаме постепенно желания баланс. В времето, в което се, трябва да се работи политически много активно, ние е, имаме възможност, ако се наложи, да ползваме отпуск по е, семейни причини, така че е, този е, отпуск по семейни причини се отпуска както на мъже, така и на жени. В е, Швеция в парламента няма комисия за равенството между половете. Въпросите, свързани с равенството между половете, се отнасят до ресора на Комисията за условията на труд на пазара на труда. Там и от гледна точка на така, спецификата на проблематиката равенство между половете се разглеждат и тези въпроси, но във връзка с условията на пазара. Струва ми се, че е, това е абсолютно задължително. И мъже и жени би трябвало да имат равни е, шансове за професионална изява и за политическо участие. И нека сега накрая да дам думата на госпожа Лауриш от е, Германския Бундестаг. Благодаря ви. Зная, че трябва да бъда много кратка и затова ще се спра само на два въпроса. От една страна, ще подчертая, че при нас в основния закон, в Конституцията е записано искането за равенство между половете. Това е на практика е една заложена в Конституцията норма, е, с която всеки трябва да се съобразява. Чух много интересни неща от моите колеги тук днес след обед. Може би можем да се получим от опита на някои други държави членки за това как да установим равенство в Бундестага при нас. Наскоро получихме доклад съдържащ конкретни данни за състава на е, политическите органи в Германия, е, включително и в парламента. Но не само е, политически органи, не само е, на двете камери на германския парламент, но да кажем и обществени организации и фундации Спомням си за една е, е, фундация, е, която се занимава именно с въпросите на майките и родителските ангажименти, проблеми на майките и децата, в която почти нямаше жени в състава на управителните органи. Така че струва ми се изключително важно да е, следим за едно по-сериозно отношение към участието на жените и то на равноправна основа. Да не се задоволяваме само с това, което е записано в Конституцията. Благодаря ви. А сега отново думата има госпожа Енин, която ще ни каже какво мисли за вашите въпроси и коментари. Ще споделя някои идеи. В момента се наблюдава спад в економическото развитие и от това проистичат и промени в разискванията за равенството между половете. Маргинализацията на и по-неравнопоставеното положение. Това са проблеми, които засягат най-вече жените в държави в по-затруднено економическо положение. Говорихме и за средствата за масово осведомяване. Всички заедно можем да се опитаме да направим нещо по въпроса. Четвърто, в някои държави членки се прилагат много добри практики, с които трябва да се запознаем по-отблизо. да се надяваме, че ще можем да се съгласуваме по-добре, така че да можем и да обменяме опит и подобни най-добри практики. Още веднъж ви благодаря за участието в дискусията. Призовавам ви да обсъдите с колегите си у дома въпроса за установяването на по-активни неформални контакти с Европейския парламент. Виждам, че времето ми изтича, но господин председателят любезно ми предоставя още няколко минути. Бих искала да ви помоля да обмислите въпроса за това как можем по-добре да си сътрудничим в бъдеще. Знаем, че разполагаме с структури като КОСък, че можем да организираме и прояви подобни на днешната. Това е чудесно, но не винаги всички едновременно можем да отпътуваме от родните си страни, за да се срещнем тук в Брюксел. За това е добре да обмислим и други възможности за по-добро сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Предложението за кампанията 50 на 50 е една от тези възможности за по-добро сътрудничество. Моля ви да я обмислите. Имам още няколко минути, в които ще се спра върху въпроса за средствата за масово осведомяване. Много е трудно тази област да се уреди по силата на нормативна уредба или да се регулира чрез някакви други мерки. От нас зависи как ще повдигнем въпросите, свързани с неравенството в медийното пространство. Мога да ви дам за пример квотите за жени. Ще чуем със сигурност повече за тях от комисар Рединг. Независимо от това какво смятат жените ми колеги за квотите, Като цяло те смятат, че квотите не са много добра идея, тъй като според тях жените следва да бъдат избирани единствено по силата на способностите на компетентността си. Нито един до момента не се е обявил за това да се избират некомпетентни жени. Искам да бъда избрана по силата на компетентността си, а не защото съм жена и защото е въведена квота. И така, казвам на колегите си. Вижте, аз съм избрана, тук съм, защото съм компетентна. А вие, които отстоявате квотите, ги отстоявате само защото не сте достатъчно компетентни. А ако бяхте достатъчно компетентни, щяхте да сте тук до мен и, и изобщо нямаше да се обявявате за квотите. Нерядко именно това послание отправяме. Отправяме го несъзнателно. Отправяме го несъзнателно, защото смятаме, че жените са в неравностойно положение. Така че трябва да сме внимателни, трябва да сме деликатни, когато повдигаме подобни въпроси. Ако можете да цитирате жени, ако можете да им направите комплимент за свършената работа, то това в никакъв случай няма да е във ваш ущърп. Ако една жена е направила добро предложение, ако е направила нещо добро, нещо важно, защо да не го отчетем? И ако аз мога в рамките на една мрежа да се свържа с един талантлив мъж или с една талантлива жена, това не ми коства абсолютно нищо. Дори напротив, аз ще помогна на още една жена да постигне своите цели в политиката, да се издигне в иерархията, да направи крачка напред в своето развитие. Затова мисля, че трябва да предприемаме малки, конкретни стъпки, с които да помагаме на колегите си жени в ежедневната им работа. Това е много важно. Можем да дадем пример и на по-младите жени, на момичетата. Можем да им покажем, че е чудесно да си жена, че е чудесно да си жена политик и че не е никак странно една жена да стигне до висока позиция в политиката, като например министър-председател. Няма нищо лошо в това едно момиче да си мечтае да е принцеса, но защо да не си мечтае и да е член на парламент и да може да го постигне? Окей, а я тук ви е Много благодаря, госпожо Пиетеканен. Както обикновено, удоволствие е да ви слушаме. Благодаря и за приноса на всички, които взеха отношение по въпроса. Сега е и мой ред. Понякога чуваме колко е необходимо жените да имат повече политическо влияние. Чуваме и мнения, които питат дали това означава мъжете да се дръпнат. И аз бих казал, да, наистина мъжете трябва да се отдръпнат, за да направят място на жените, защото мъжете имат повече места и по-близко до властта, ако не вътре в самата нея. Сега по въпроса е, за квотите, както каза госпожа Пиети Кайнен, както каза госпожа Ангелили преди малко и аз самият, Смятаме, че квотите не са кой знае какво изобретение сами по себе си, но обслужват целта за зачитане на човешките права и борба срещу дискриминацията. Аз самият не съм поддръжник на квотите, но трябва някакси да обърнем потока на нещата, да прекроим системата. Какво се получава обаче на практика? Мъжът избира друг мъж за колега. Мъж назначава друг мъж. Това е също система за разпределение на квоти. Била тя и неформална, била тя и неразписана в директива. Не, не бива да смятаме, че жените не са достатъчно компетентни, за това не се кандидатират. Просто те не разполагат с толкова много нетворкинг, колкото имат създаден мъжете. Затова не са така добре информирани и така с толкова много познанства. Това е смисълът на квотите – да балансира този вид неравновесие. Благодаря отново на всички за участието в дебата и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. И ще се опитам малко да запълня времето. Няма нужда обаче, защото госпожа Рединг вече идва. Så jag har eh, den stora äran att... И така, изключително ми е приятно, за мен е голяма чест да поздравя с добре дошла комисар Рединг. Много и благодаря за това, че намери време да дойде да участва в нашия дебат. Изключително ни е приятно днес да сте сред нас и проявяваме голям интерес към вашето мнение по нашия дебат. За малко обаче преди това бих искал да дам думата на госпожа Ангелили за кратка беседа, след което госпожа Рединг ще има думата. Има, perché abbiamo avuto due giorni. Благодаря, господин председател. Ще бъда наистина много кратка. Това бяха два интензивни, пълни с вълнения дни. Благодаря на всички. Благодаря сърдечно и на госпожа Рединг за това, че намери време в в препълнената си програма и за нас. Няма да те въвеждам в контекста, Вивиане, защото ти знаеш даже повече от нас самите. Просто обаче кратко резюме на днешната ни среща. Тук са представени национални парламенти и ние самите като Европейския парламент сме на мнение, че институциите трябва да бъдат образцови. Не бихме могли ние като Европейския парламент да се обръщаме се с указания към националните парламенти за изпълнение на тази или онази цел, ние тук самите да не я изпълняваме. Имам предвид, например, управителния съвет на ЕЦБ или пък факта, че само две са жени от 22-мата председатели на, Европей... на парламентарна комисия в Европейския парламент. Няма до момента и президент или председател на Европейската комисия от нежния пол. Ето тук Никуца образцовият пример, който даваме. По въпроса за квотите за или против положителната дискриминация, за или против, президента Густавсън преди малко подчерта, че е нужна промяна в мисленето, промяна в система, системата. И ако квотите помогнат за това, добре дошли в такъв случай на квотите. Госпожа Пиетиканен пък е на мнение, че гласовете в защита на заслугите които твърдят, че квотите и способностите нямат нищо, с квот, нямат нищо общо с квотите, е малко разочароващо. Аз не съм на това мнение, особено когато става дума за проценти. 60% от завършите висше образование са жени, т.е. не става дума за интелектуални способности, необходими за изпълнението на една или друга ръководна длъжност. Друго имаме тук предвид всички. Благодаря, Вивиан Рединг, благодаря ти за всички битки, които водиш и често удържаш в борбата за опазване на правата и прав... на човека и правата на жените включително. Благодаря. Um, благодаря ви. Добър ден на всички. Аз знае, че работите много интензивно през тези дни. И ние много разчитаме на вашата помощ е, в националните парламенти по отношение на равенството между половете. Равенството между половете в нашите общества е не само европейска задача. Това е задача на националното, на регионалното, на местното равнище. Председателката госпожа Анджелили е абсолютно права когато председателят Баросо е, формираше състава на комисията, той многократно е, се обръщаше с молба към националните правителства и парламенти да излъчат е, жени кандидатки. Но той не успя да накара всички правителства да последват този призив, но все пак 33% от състава в комисията се пада на жените. В нашата работа, в нашата администрация работят много жени. 27% от местата, и то става дума за висши постове в администрацията и в комисията, се заемат от жени. 80% от висшите степени са заети от жени, така че много често на мен ми се казва, вие наистина се нуждаете от квоти, само че квоти за мъжете. Но, нека да се спрем на основните проблеми, с които и вие се сблъсквате и аз мятам, че безспорен е факта, че съществува проблем. Това, че в е, части от е, нашата администрация в Европейската комисия доминират жените, не означава, че проблемът не съществува в е, политическия и в економическия живот. Едно балансирано представителство на мъже и жени е, не може да стане от само себе си, е, естествено. Е, необходимо е по един много компетентен начин ние да заложим в законодателството необходимите разпоредби. Ще се върна на забраната за е, дискриминация на основата на пола, е, на забраната още през 1957 е, година в римските договори е заложен един такъв текст, който се отнася най-вече до жените в ромските общности. Но Франция се опита по някакъв начин да наруши е, така, равновесието, което е целта на един подобен е, текст. Е, много е, по е, Неприятно е това, че установяваме, че в е, е, френската економика и е, на управленско равнище съществува една доста е, голяма разлика в заплащането между мъже и жени, едно към четири. През 1979 година съдът на основата на член 119 от договора е, посочва, че става дума е, не само за економически аспекти, но също и за социални аспекти във връзка с тази проблематика. И действително съдът е, добавя към съществуващите вече по това време економически съображения и социалните аспекти, които обхващат и условията на труд за жените – така че, е, когато говорим за е, равенство между половете, ние трябва да поставим знак между равен, е, на равенство между економическите и социалните въпроси. През 1971 година съдът започва с една съдебна практика в тази област. Е, Габриел Дефран е, е, подава жалба срещу Сабена. Тя работи в състава, който лети и поставя въпроса за равенството между половете, най-вече за различията в заплащането на мъже и жени. Така че съдът се произнася тогава в полза на, на тезата на жалпоподателя и на практика задължава и националните законодатели да предприемат необходимите мерки за прилагане на текста от е, договора за Европейската общност. През следващите години се приема директивата за социална е, сигурност, е, за е, равно заплащане за равен труд, за отпуските за майчинство и така нататък. Ние е, всъщност е, не започваме е, от нулата. Напротив, ние продължаваме едни усилия, които са започнали още преди десетилетия. Усилия както на политиците, така и на съдиите тъй като съдът на Европейската общност се е произнесъл многократно вече по жалби по тези въпроси и е, неговата съдебна практика е изключително важна. Така че аз бих казала, че всички законови инструменти, включително и съдебната практика, е, гарантират на практика принципа за равенство между половете е, на всички равнища. Това е подход, който се основава на идеята за положителни действия на националните парламенти в държавите членки е, и обхваща и европейското законодателство. Е, нещата се свързват и с е, член 157 от договора а и с член 23 от е, хартата, Европейската харта за основните права. И е, след като става дума за европейско законодателство, е, в това число влиза и хартата за основните права, това означава, че всички нарушения на съответните разпоредби могат да станат обект на съдопроизводства в Европейския съд е, в Люксембург. А, а е, това означава на практика, че и държавите членки са задължени да предприемат съответните положителни действия, за да се постигнат целите и принципите заложени в а, е, текстовете на правните актове на Европейския съюз. Нека да поговорим за участието на жените в ръководните и управителните органи, като много съществен аспект от равенството между половете. Не единственият, естествено, но много важен. Правото на равни възможности за работа на ръководна позиция на жените е, би трябвало да бъде гарантирано. И това е, трябва да обхване всички равнища на економическия живот. Е, и аз съм убедена, че това ще допринесе за едни много по-положителни резултати и на макро и на микроекономическо равнище в Европейския съюз Радваме се, че е, можем да се опираме на много сериозни изследвания в това отношение. Не само изследвания на неправителствени организации и на научни институти, но и на Deutsche Bank, на Кредит Суис е, и други, които в никакъв случай не са особено феминистки е, настроени. Оказва се в резултат на всички тези изследвания, че е, все повече жени участват в работата на управителните органи на предприятията и че когато е, участието на жените е по- забележимо, е, тогава и економическите резултати и финансовите резултати на съответните предприятия или финансови институции са по-добри. Така че е, задачата за равенство между половете днес не е единствено задача на комисаря, който отговаря за този ресурс, Това съм аз, но е, това е част, е, съществена част от портфела и на другите комисари, които отговарят за економическите въпроси, за въпросите на предприятията, за заетостта е, и е, други. Всъщност, е, от отговорните комисари за отделни аспекти на равенството на половете, само аз съм жена, останалите са мъже. Аз съм сигурна, че вие разполагате с съответните данни за вашите е, държави. 85 86% от членовете на управителните съвети в предприятията са мъже, 97% в управителните и надзорните съвети на банки и други финансови институции са пак мъже. Така че това е в е, много ярко противоречие с факта, че 60% от абсолвентите на висши учебни заведения са жени. Тоест, е, те разполагат с е, доста по-висока степен на образование от мъжете. 60 към 40% е съотношението. В економическия свят. Е, ние разполагаме с е, не само множество изследвания, но ние разполагаме и с множество економически е, училища, школи, учебни заведения, в които жените би трябвало да намерят достойно място в състава на управителните състави съвети. 8000 са жените в списъците на кандидатите, но рядко тези кандидатки получават шанса действително да поемат в ръцете си ръководните дела и да насочват развитието на предприятията и финансовите институции в една или друга посока. Така че жените на висши позиции, ръководни позиции, биха могли да създават повече работни места, да създават едни по-добри условия за работа и на мъже, и на жени. Би трябвало да създадем е, условия за едно по-сериозно участие е, в е, ръководните органи, така че жените да могат да се качат по стълбицата на иерархията и в някой миг ние ще очакваме вече да се намали е, участието на мъжете, да не бъде 86-97, а 75, да кажем. Участието на жените е, през 2015 година би трябвало да се равнява на 30% а през 2020 на 40%. А какво ще стане по-нататък? Ние междувременно вече е, разполагаме с резултатите от е, анализите е, от е, март 2012 година и ще продължим да анализираме ситуацията. Въпросът е, е доколко се изпълняват е, доброволно поетите задължения от страна на корпоративния свят. Така че ние на практика по пътя на саморегулацията дадохме на предприятията възможността да се възползват от потенциала, който предлагат жените. През 2011 година в управителните съвети на ръководни постове процентът на жените е 1,9%, става да дума за едно нарастване от 0,5 на 1,9 и то за ръководни органи на предприятия, които се, е, е, чието акции се котират на борсата. При всички положения е, така, призивът към корпоративния свят да поеме едно доброволно задължение за назначаване на повече подходящи жени на ръководни постове дава резултати, макар и бавно. Тази промяна от 0,5 е, е, към 1,9% е, се наблюдава най-вече в държавите, които са въвели квоти. Техният брой е 9. Те предприеха стъпки именно по пътя на едно такова решение въвеждане на задължителни квоти за предприятия. Няма е, да говоря за е, Италия, за Франция, за Белгия, които е, са на път да приемат едни такива задължения по пътя на законодателните мерки и да последват примера на останалите. А всички останали е, държави членки, които не се числят към споменатите е, вече 9 и останалите 3, е, не правят нищо. Там нищо не се случва. Дори там неравенството се увеличава през последните години. Очевидно ще са ни необходими десетилетия, за да постигнем едно балансирано участие на мъже и жени. Не можем да чакаме. Трябва да започнем с действията сега. В е, дългогодишните традиции на Европа по отношение на правата на човека е, трябва е, да настъпи един пробив, който да обхване всички аспекти на обществения живот, включително и пазара на труда. Ще напомня, че субсидиарността и пропорционалността са е, основни принципи в е, Европейския съюз. Те са и ваши принципи и вие се ръководите от тях от, в, в работата си като национални парламентаристи. Когато а, говорим за 40% участие на жените до 2020 година, ние имаме предвид най-вече менеджерското равнище. Но това в никакъв случай не е в противоречие с европейското законодателство. Говорим за компаниите, които се котират е, с акциите си на борсата. Е, това също е, до някъде ограничава нещата и същевременно критерият, който играе решаваща роля при избора на кандидата мъж или жена е квалификацията. Така че в никакъв случай не бива да се правят такива повърхностни заключения, че е, жената ще се избере на всяка цена, само по линията на тези квоти, независимо от това, че мъжът кандидат, да кажем, е по-квалифициран и по-подходящ. Ние е, насърчаваме жените и ги назначаваме на ръководни постове само когато те са наистина добри, когато са е, съответно квалифицирани. Така че е, и представителките на женския пол да имат възможност при една и съща квалификация да заемат ръководен пост. времено има и една а, клауза за гъвкавост. Ако едно предприятие не може да намери подходящ кандидат е, от, е, е, с, от, съответната, от съответния пол, който, да кажем, не е добре представен в ръководните органи, и тогава няма задължение, естествено, за неговото назначаване. И може да се допускат отклонения. И а, нека да поговорим и за така наречените а, стъклени а, тавани или покриви, защото а, наистина ние на всяка цена трябва да ги а, премахнем. А, и това се свързва с така наречените е, заварени клаузи какви ще бъдат е, санкциите е, в случаите, в които е, предприятията не се съобразяват с съответните принципи и с задълженията по линията на законодателството. Това е въпросът, който също ще трябва да решаваме. Редица елементи в момента са включени в дневния ред на европейските институции, но също и на националните парламенти, най-вече на колегите, които работят в комисиите по правните въпроси и комисиите за гражданските права и лаовете. Но Европейското законодателство е задача на европейските законодатели, а националните парламенти ще трябва да изпълнят своите задължения и да транспонират съответните е, правни актове и да се постараят е, те да бъдат прилагани коректно. Нека да дадем възможност на компетентните национални органи да изпълнят задачите си с надеждата, че те ще го направят по един много ефективен и успешен начин. А ние тук ще се стараем да работим експедитивно в тази посока. Uh, Стандартите на управление на фирми трябва също да се подчиняват на това. Именно това е целта и на следващото ни предложение, а именно да засили съществуващото законодателство или това, което е, е изработено вече и на национално, и на европейско равнище, както и включване в европейски законодателен текст на предложения, идващи от национално равнище. В името на вътрешният, единният европейски пазар, който следва да гарантира равнопоставеност и равни възможности на фирмите, опериращи на него, това определено ще му се отрази добре предвид, разбира се, нарастващия брой фирми, които оперират презгранично. Няма все още изработено проекто предложение, нещата са в фаза на дебат, така че в момента единствено мога да ви кажа какво възнамеряваме да включим. Все още не съм в състояние обаче да ви го представя. Трябва да дойда отново когато нещата поозреят. Така или иначе, още от сега ви казвам, че разчитам на помощ от Европейския парламент, разчитам на помощ и от националните парламенти, за да може нещата да стигнат крайна фаза. Определено това ще благоприятства и социалните, и економически аспекти на днешния ден. Благодаря.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 за да разберем и за какво става дума. Много ясно показахте също така, че проявявате голяма ангажираност. Видно е, че поемате личен ангажимент за работа по тази тема. Тъй като знам, че разполагате с ограничено време, веднага пристъпваме към разискванията. Господин Ромева. Ще бъда съвсем кратък. Знам, че в парламента имате много силни съюзници, които подкрепят вашата инициатива. Въпрос свързан с равните възможности. Води се и друго разискване за намаляване на разликата в заплащането между мъжете и жените. Не се спряхте върху тази тема, но тя е важна. Преди няколко месеца в парламента приехме резолюция за равното заплащане, която визираше най-вече преразгледаната директива. Доста сме загрижени, тъй като, доколкото виждаме, комисията не възнамерява да предприеме действия с темпото, с което очаква от нея това парламентът. Можете ли да разясните какво възнамерява да предприеме комисията по този въпрос. Председателят още един оратор ще се изкаже. Ще давам последователно думата на колеги от национални парламенти от Европейския парламент, госпожа Лауришк от германския Бундестаг. С огромно удоволствие изслушах изложението ви. Изслушахме ви и в нашата парламентарна комисия в германския Бундестаг и останахме със същото впечатление, с което останах и днес тук, а именно, че проявявате огромен ангажимент в името на равенството между мъжете и жените в областта на политиката за заетостта. Ще предам вашето послание на германските си колеги, но няма да скрия от вас, че дискусиите в Германия са изпълнени с противоречия. Въпросът е много спорен. Затова се нуждаем от ясен сигнал на европейско равнище. Според мен, бъдещето на Европейския съюз, жизнеспособността му в бъдеще ще зависят до голяма степен от гарантирането на равенството между половете. Във връзка с това въвеждането на квота за жени е от основно значение. Другата седмица предстои посещение на нашата парламентарна комисия тук. Надявам се, че и тогава ще успеем да разискаме необходимостта от активна политика за осигуряване на равенство между половете и на ниво национални парламенти. Госпожа Рединг, позволете ми, господин председател, да отговоря на поставените въпроси. Ще започна с въпроса на госпожа Лауришк. Знам, че въпросът е много спорен – но проблемът опира и до лидерство на ниво политика. Ако политиците предприемат само мерки, около които всички могат да се обединят, то няма смисъл от тяхната работа. Политиците трябва да предприемат важни и абсолютно необходими действия. От доста време работим по проблема и явно се оказва, че трябва да се приеме нормативен акт. Не смятам, че нормативният акт е целта. Той е инструмент, средство за пробиване на стъкления покрив. И в момента, в който постигнем тази цел, ще изтече и срокът на действие на нормативния акт. Да се надяваме, че бързо ще постигнем целта си, защото разполагаме с потенциал сред жените. И колкото по-бързо приемем нормативния акт, толкова по-бързо ще можем да се възползваме от този потенциал. Няколко думи за разликата в заплащането между мъжете и жените. Тази област е уредена в директива, приета през 2006 година. Към момента извършвам анализ на действащата директива, извършвам анализ на нейното въвеждане в националните законодателства и на прилагането й на национално равнище. През 2013 година ще изготвя доклад в който ще е изложен този анализ. И въз основа на резултатите от анализа ясно ще можем да посочим онези области, в които е постигнат напредък и онези, в които все още има пропуски. Така ще имаме възможност да предприемем съответните корективни действия, например да изменим действащата директива. Но това не е достатъчно. Продължаваме работа за повишаване на осведомеността, във връзка с разликата в заплащането на ниво дружества. Предприемаме и мерки за обучение на унези служители на дружествата, които се интересуват от тази тема. Знаете, че комисията въведе Деня на равното заплащане. Той се провежда всяка година. Тази година този ден бе на 5 март. Защо на 5 март? Защото жените трябва да работят до 5 март без заплащане. Ще получат за трудовото си възнаграждение едва на 5 март. Или по-точно до 5 март трябва да работят, за да преодолеят разликата в заплащането спрямо трудовото възнаграждение на мъжете. Веднъж годишно организираме и бизнес форум. Така даваме възможност за обмяна на опит между работници и служители и представители на профсъюзни организации – Както виждате, постоянно предприемаме действия, постоянно работим по темата, но резултатите от анализите, които извършваме в момента, ще бъдат публикувани следващата година. Госпожа Кохмерин. Благодаря, господин председател. Госпожо Рединг, благодаря ви за изложението. Благодаря ви за настойчивостта и за смелостта, която проявявате, излизайки с това законодателно предложение. Съдейки по възмущението, което предизвика то, е ясно, че формулирате проблемите такива, каквито са. Предложението визира, трябва да подчертаем само надзорните съвети, а не управителните съвети на дружествата. Трябва да отчетем също, че то е много добре подготвено. Нещо, което постоянно се изпуска от внимание по време на разискванията. Постоянно се повтаря, че предложението не е достатъчно добре обмислено, но това не е така. Вие проведохте обществени консултации, участвахте в редица прояви в цяла Европа, на които неведнъж заявявахте, че ви се иска дружествата сами да се справят с проблема, но това явно не е възможно. И именно за това трябва да се намеси политиката. Госпожа Лауришк вече посочи, че се водят много спорни разисквания, най-вече в Германия, но това още веднъж показва колко е важно да действаме последователно. Европейският парламент неведнъж е изисквал от комисията с много голямо мнозинство от до 80% от членовете на парламента да излезе с законодателно предложение. 80% от членовете на парламента ясно са заявявали, че очакват предложение за законодателен акт. Да се надяваме, че скоро ще можем да обсъдим това предложение. Политическата група на либералите ви е подкрепила в законодателната ви инициатива и ще продължава да ви подкрепя. Бундестагът и по-точно комисията му по правни въпроси е на мнение, че законодателното предложение на комисията е в съзвучие с германското законодателство, тъй като визира единствено надзорните, а не управителните съвети. Какъв е графикът ви? Поставям ви този въпрос, тъй като Европейският парламент е загрижен, разгневен във връзка с реакцията на съвета. Някои държави членки явно забравят, какво е правното основание за работата ни. Забравят за правното основание и отправят възмутено писмо. Формулировките са любезни, но изразяват възмущение, в което се обявяват против приемането на този законодателен акт. Благодаря ви за това, което напомнихте. Наистина много дълго продължи е, процедурата по подготовката на това законодателство. Ние е, не би трябвало половинчато да е, интервенираме на пазара. Когато се интервенира в економиката, тогава трябва действително всичко да бъде много добре обосновано, трябва да бъде много добре проучено и проверено. Не можем да импровизираме. Но междувременно вече на масата са и резултатите. Имаме и готовността на парламентаристите от Европейския парламент. Имаме и готовност от страна на комисията, която вече се е заела много сериозно с тази работа и Както се предвижда в процедурите, ние веднага в момента, в който сме готови с предложението, ще го предоставим на Европейския парламент, на съвета и в рамките на една процедура по взаимно по съвместно взимане на решение ще обсъдим и е, приемем директивата. Имаше опити от страна на някои е, представители на определени държави членки, на е, посланници, да възпрат комисията, е, но е, преобладава броят на хората, които смятат, че все пак е, тази политика е, е необходима. А нека да е, кажа още няколко думи за Франция. Е, да, междувременно вече е, въпросното писмо се нуждае от е, два подписа от министра за по въпросите на равенството между половете, жена и министъра на економиката, който е мъж. Това обединяване от една страна на равенството и изискванията във връзка с равнопоставеността между мъжете и жените и економическите аспекти означава на практика, че е, не само един отговаря е, за е, равенството между половете. Понякога отговорното лице е мъж, понякога жена, понякога двама от двата, двата пола, но когато те обединяват усилията си, те водят до добър резултат. Председателят. Благодаря ви е, много. Благодаря за това, че успяхте да включите във вашия много натоварен дневен ред е, и е, програмата ви за днес и посещението тук. Благодаря много за изказванията, за отговорите на въпросите и се надявам, че все така експедитивно и успешно ще работим по тези въпроси. Då går vi vidare eh, и така, минаваме по-нататък, продължаваме всъщност по списъка заявили желание да се изкажат. Следващият е госпожа Ал Салани от Швеция. Е, Благодаря. Госпожа комисаря си тръгна. Жалко, имах въпрос към нея. Така че започвам с благодарности към председателя за това, че ми даде думата. В Норвегия, например, имаме вече пример за резултатите от квотите, въведени в управителните съвети на фирми. Това концентрира повече власт в ръцете на жени, така че има ограничени кръгове жени, които имат много власт. Дали сега вече не е време да променим системата квоти, за да се избегнат точно такива ефекти? Квотата определено е много противоречиво явление и в Швеция. Затова искаме да попитаме какво е настроението в Европа. И като член всъщност на шведския парламент от либералната фракция, искам да попитам какви са ефектите от пълната заетост на жените на трудовия пазар. Жените, разбира се, са данакоплаци. Да и факта, че са дънакоплаци, всъщност означава, че могат да искат и нещо в замяна. Това първо. Второ, против дискриминационните механизми трябва да се задействат, защото Дискриминацията на жените на трудовия пазар има скъпи за всички нас последици. И това определено липсва в дебата днес. Какво, какви са последствията за младите жени? Защото младите жени всъщност са участниците в политическия процес на утрешния ден – ето, затова младите жени, заедно с младите мъже, разбира се, трябва да бъдат центъра на нашето внимание, тъй като те ще работят по тези въпроси в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че тези, които сега ще се изкажат, няма да могат да попитат нищо госпожа Рединг, тъй като тя бе принудена да си тръгне поради други ангажименти. Така или иначе списъкът е дълъг, така че продължаваме по него. Госпожа Томсън обаче сякаш не е вече в залата. Да видим кой е следващия. Госпожа Перкомис Лайт от Холандия. Съжалявам, ако не съм произнесъл добре името ви. Well, I, I also think it's a pity that uh, Mrs. Red... Жалко е наистина, че госпожа Рединг напусна заседанието ни, тъй като темата е особено важна. Много е важно да обменим мисли по нея. Uh, what I can tell you, apart from the questions I would, I would have wanted to ask Mrs. Redding, това, което исках да попитам госпожа Рединг е, е свързано с е, битката, която ние водим в е, Холандия за равенство между половете. През 2009 година се предприеха стъпки за въвеждане на квота 30% за жените в управителните органи на предприятията с акции, търгувани на барсата. До 1 януари 2016 година ще трае преходният период, т.е. става дума за действително преходен период, в който ще се опитаме да изпробваме тази мярка. Една голяма част от е, депутатите в е, Холандския парламент всъщност не поддържат идеята за въвеждане на квоти на европейско равнище. Аз съм е, от либералната партия и Смятам, че действително равенството между половете може да се постигне не с промяна в законодателството или въвеждане на квоти, а с промяна на гласата на менталитета. Това е всъщност основният проблем и в този смисъл аз подкрепям мнението на мнозинството в Холандския парламент. Смятам, че трябва да се действа в пътя на информационната и образователната кампания. Благодаря ви. Аз самият бях малко изненадан от това, че госпожа Рейдинг трябваше да ни напусне преди 5 часа. Бе предвидено тя да остане малко по-дълго с нас, но при всички положения всеки, който желая да задава въпрос или да сподели нещо с нас, ще има този шанс. Но ето, че е, списъка на заявките вече е изчерпан. Няма други желаящи да се изказват. А това означава, че дори е, приключихме с е, тази точка от дневния ред е, две минути по-рано. И така преминаваме към заключителната част на нашето заседание. Веднага, след като аз кажа няколко думи, ще, кажа, е, ще дам думата на госпожа Антюдили, заместник-председател. Нека преди това да се спра на няколко основни момента, които от моя гледна точка са важни. Говорихме за това, че е много важно да се обединят професионалният и семейният, личният живот. Да се създадат условия за едно по-добро съвместяване. Ние говорим естествено за това и сме съгласни с тази теза за съвместяване на професионалния и е, личния живот. Естествено, че и тук е, в европейските институции трябва да се направи много в това отношение, за да се създадат по-добри условия е, в това отношение за е, служителите на европейската администрация. Говорихме освен това за отглеждането на децата, за детските заведения. И прави бяха тези от вас, които веднага зададоха въпроса, защо свързваме непреместно отглеждането на децата и грижата за място в детска градина и ясла с жените. Това би трябвало да бъде ангажименти на мъжете, на бащите. Съгласен съм напълно с вас. Ще повторя нещо, което казах и преди обедната почивка. Когато в семейството има само един член, който е, работи, това обикновено е мъжът. А, а мама е в къщи и тя се грижи за децата. Но всъщност по принцип това е една семейна и обществена структура, в която ние живеем от столетия и десетилетия. Необходима е реформа и в това отношение. Да, една такава реформа започна при нас по отношение на на училищата, на заведенията за грижи за децата в предучилищната възраст при нас в Швеция. И това се отрази много благоприятно на професионалната активност на жените. Тя е много важна и за мъжете, за бащите. Много голямо е значението на отпуска по семейни е, причини за е, един от партньорите в семейството, баща или майка, кой ще остане в къщи, е, кой ще се ще продължи да работи и двамата партньори би трябвало да поделят помежду си ангажиментите за семейството и децата. Аз много често този родителски отпуск съм го е, разпределял наравно между мен и съпругата ми. Естествено, че нещата се решават е, в зависимост от конкретните обстоятелства в семейството, но е, ето едно такова разделяне на родителския отпуск е от интерес за всички в семейството и за децата. И още нещо. Защо не сме доволни от представителството на жените е, в е, политиката, в економиката, най-вече в, когато става дума за ръководни постове, това отново са някакви стереотипи, по които е, се водим, но е, трябва да ги променяме. Кампанията 50 на 50, която бе спомената, е много важна. Тя трябва да се провежда съвместно с националните парламенти и смятам, че сега при изборите за Европейски парламент би трябвало да започнем своевременно с една такава кампания за представителство 50 на 50 в листите на политическите формации. Благодаря много на госпожа Анджелили за това, че заедно имахме възможност и да подготвим и да проведем тази проява. Това бе истинско удоволствие. времено съм убеден, че така заедно ще обединим усилията си и ще работим по-ефективно. Естествено, има и много хора зад колисите, които вие не виждате, но които работиха много, за да можем да реализираме тази проява. Благодаря много на всички участници, с които обсъдихме въпросите. Без вас не бихме могли да се <laughs> справим, естествено. Вие сте много важна част от проявата. Благодаря и на преводачите, които положиха максимални усилия и са изключително важни за успеха на една проява. Благодаря, господин председател. Аз вече взех отношение няколко кратно днес така че в заключение само искам да се присъединя към благодарностите към всички участници. Наистина, наистина днес проведохме първата среща от една дълга поредица. Не само срещи, а и изобщо форуми за обмяна на мнение, които аз окачествявам като резултатен и плодоносен модел на взаимодействие – полезен такъв. Така че приключваме днешното заседание, обявявам го за закрито, именно с мисъл за съчетаване на семейния и професионалния живот. И аз трябва сега да взема самолет, за да се върна към семейния живот. Благодаря.